Дами и господа, ако обичате да вземете местата си, за да започнем заседанието. Първо въпроси към колегите. Тъй като президента и вице-президента отсъстват, аз бях помолен да председателствам и <laughs> имам известни оплаквания <laughs> за това но не всъщност не е така. Благодаря ви много. Точка първа, приемане на дневния ред. Ако няма възражения, нека го приема с следващ, следната измяна. 20 и 24 се заменят а, и той ще бъде разгледан утре сутрин след 19-та точка, 24-та точка. Одобряваме дневния ред. В съобщение на председателя а, казвам ви, че а, се излъчва онлайн нашето заседание. Всички, които са заинтересовани, могат да се обърнат към конкретна точка, могат да се, да се обърнат към секретарията. А, обърнете внимание, че утре следобното заседание няма да е в тази зала, а ще бъде в а, Фредо Спинели. Точка трета. Одобрение на протокола от заседанието на 24-25 април. Смятаме ги одобрени, ако няма някакви възражения. Добре. И стигаме до точка четвърта. Търговски отношения между Европейския съюз и Сингапур. За мен е голямо удоволствие да приветствам негово превъзходителство господин Енг Чуанонг, посланник на Сингапур в Европейския съюз. Ще обменим възгледи за търговските взаимоотношения между Европейския съюз и Сингапур с оглед на повишаващата се роля на Европейския парламент в търговската политика, външно-търговската политика на Европейския съюз с оглед сключване на, приключване на преговорите на 16 декември 2012 година в областта на свободната, зоните за свободна търговия. Това е една чудесна възможност да разгледаме тези взаимоотношения и да видим как ще се изпълнява споразумението. Вече правните въпроси са изчистени. Това означава, че защитата на инвестициите все още е обаче е в ход на преговори. И независимо от това, ние вече като имаме предвид ресора на комисията, можем да дискутираме такива въпроси след като получим документите от съвета и да заемем позиция а поради дългият период, който е необходим за координаторите решиха да започнат незабавно преговорите, за да не се губи допълнително време. Благодарен съм на посланника, че прие поканата и му давам думата. Имате думата, ваше превъзходителство. Благодаря много, господин Гаспери, за това, че ми давате тази възможност да споделя с вас е, моето становище по споразумението между Европейския съюз и Сингапур. Преди да дойда в е, Брюксел, аз е, още си обещах да идвам редовно в парламента по отношение на всичко това, което се случва между вас и нас. Четах за Лисабонския договор, за правомощията на Европейският парламент като законодател и наблюдавам отблизо как Европейския парламент работи за защита на европейските интереси. Много съм доволен, че се срещнах вече с около 80 члена на Европейския парламент до днес, някои от високо уважаваните членове като господин Каспери и споделих с тях какво се случва в Сингапур, в региона. Срещах някои членове, които не са толкова заинтересовани, а други, които са наистина много заинтересовани. И не се надявам, че накратко мога да ви а, опиша защо е толкова важен Сингапур и Юго-Источна Европа да се спра на някои от ключовите въпроси по търговското споразумение. Първо, защо Сингапур? Сингапур е една малка страна географска, 700 квадратни километра, 5 милиона население. Какви са достоинствата, за да стане вторият партньор на Европейския съюз по зоната на свободна търговия? Първо, като говорим за търговското споразумение, нека да се спра на някои от цифрите. Сингапур, казах вече, е малка държава, но по отношение на обема на търговията, нашият обем е 700 милиарда евро годишно. А в контекст ние сме 14 тият най-голяма търговска нация в света. А по отношение на Европейския съюз, самия Европейски съюз, мисля, че а, Сингапур е около, може би, на седма позиция като партньор. А, ние също така в контекста на връзките с Европейски съюз сме, може би, четвърти а, по отношение на връзките. Що се отнася до економическият размер, ние сме един много добър партньор на Европейския съюз. АСЕАН е, е силно заинтересован от търговия с Европейския съюз. Търговията на Сингапур с Европейския съюз е около една трета от търговията на цяла Азия, което виждате че колко е внушително. Що се отнася до, още до цифри, инвестиционни цифри, например, Инвестициите от Сингапур в Европейския съюз са най-големите инвестиции от Юго-Источна Азия. Всъщност Сингапур е вторият партньор по директни инвестиции след Япония. Много хора си мислят, че това е втората е Китай или Индия или Корея. Но фактът е, че Сингапур е вторият най-голям инвеститор в Европейския съюз днес. Сега, Сингапур, разбира се, не е по обем и на същото ниво като една Япония или Европейския съюз, но економическите цифри сами по себе си отрезяват значимостта на нашата държава в общата търговска политика. И ако разгледаме АСЕАН днес. Той обхваща около 600 милиона хора, т.е. малко повече от населението на Европейския съюз, но а, перспективите през следващите 5 години ние очакваме около 5,5% економически ръст. А също АСЕАН до 2015 година има мащабна програма – това е една динамична економическа зона, която е от изключителен интерес за Европейския съюз и едно споразумение економическо с Сингапур е изключителен жаломни, кръгален камък по отношение на а, взаимни отношения между две, два региона. Това е общата картина и с това искам да кажа колко а, важни са взаимоотношенията между вас и нас. Сега ще се спра на някои конкретни страни на споразумението за свободна търговия. Няколко са въпросите, които, уверен съм, уважаемите членове на Европейския парламент ще считат за интересни. Първо, достъп до пазара. Когато а, влезе в сила споразумението, Европейския съюз ще добие пълен достъп, без тарифен достъп до нашата економика. Благодарение на добрите ви преговарящи от вас страни, ще трябва да изчакаме 5 години. Трябваше да изчакаме 5 години, докато имаме такъв достъп. 67 милиона евро е този обмен и то в баланса в полза на Европейския съюз. Така че това също ще бъде от полза и за европейските компании. В споразумението ние сме вградили също такива правила за, за происход. Около 9300 европейски компании работят в Сингапур и допринасят за економиката на региона и всички тези елементи, като правилата за происход и така нататък, от тях се възползват тези а, компании от този нов елемент. Това ни е необходимо, тъй като Сингапур е малка страна без много на естествени природни ресурси. Затова ние трябва да внасяме а, много от а, междинните продукти за нашето производство. И затова това е много важен компонент на споразумението. Възниква и големия въпрос за това дали ще има и възможност други страни, така да се каже, при задната врата, да се възползват от нашата, нашето споразумение с Европейския съюз. Искам да ви уверя, че това не е възможно в контекста на Сингапур. Първо, както казах, Сингапур е малка страна, Стойността на земята е много важна. Всеки квадратен километр се използва най-ефективно, за да може да се извлечат е, от него най-високата себестойност. Ние винаги а, е, насърчаваме високата стойност на производството, така че от а, е, Сингапур няма да получите ефтини играчки и други такива ефтина стока. А, и ако видите какво е съдържанието на сингапурския експорт, ще видите колко високо стойностни стоки, химикали, електроника, полупроводници, например, високотехнологични стоки, прецизни инструменти и така нататък. Това са продукти с висока добавена стойност. Ние сме сключили споразумение за свободна търговия с Япония, Китай, Индия. И никой от нашите партньори до сега не е имал проблем с нас. И ние държим на поддържането на това ниво. Така че няма да има никакви възможности през задната врата. Също така по отношение на услугите. Европейския съюз се интересува много от е, този елемент и аз съм щастлив да кажа, че а, е, ние наистина ще му дадем зелена светлина, като вземаме предвид а, е, екологичните елементи, правните услуги, транспорта, професионални услуги, телекомуникационни, почтенски и други. И сме включили също така възможности за сключване на държавни обществени, продук... обществени поръчки. На трето място, що се отнася до не търговските мерки, не искам да използвам думата бариери, защото тя не ми харесва. Това като се вземат предвид, ние обърнахме внимание на въпроси като потребителски стоки, електроника, моторни превозни средства, енергетика, месо и местни продукти. Това може да не означава много за вас, но що се отнася до брой на фирми, споразумението ще даде възможност да се избегне дублиране и от ваша и от наша страна. Т.е. ако един продукт се тестира и се сертифицира, няма да има нужно тестиране и сертифициране, с което ще облегчи и държавите членки на Европейския съюз да изнасят в Сингапур. А що се отнася до... Това е по нетарифните мерки. Четвърт, като устойчиво развитие. Това също е една друга област, в която смятам, че Европейският съюз и държавите членки са силно заинтересовани. Ние вземаме това предвид и сме изградили рамка за сътрудничество в защита на, еко, на околната среда и социалното развитие. Мерки от двете страни по отношение на заетостта, екологията и използването на услугите на граждански структури, които да ни подкрепят и провеждат мониторинг. И последният въпрос се отнася до географските обозначения. Аз споменах вече преди няколко месеца когато за първи път се срещнах с председателя на Инта, че ако няма географски индикации, е, обозначения, няма да има и такова споразумение. Гледам много сериозно на преговорите, на добрата воля при тези преговори по географските обозначения. И аз мисля, че е, трябва да се поеме ангажимент към нещо, което още международно не е прието и, но от наша страна има сериозен ангажимент. Признаване на важността на географските обозначения и на висококачествени хранителни продукти. В Сингапур ние сме създали цял регистър и след като вече той е официален, географските обозначения, отнасящи се до някои категории храни и замеделски продукти, са, ще бъдат кодирани като СТО ТРИПС плюс. И в заключение, високо уважавани членове на Европейския парламент, аз ви описах економическата значимост на това споразумение и аз съм сигурен, че той има голям потенциал, защото ще бъде от интерес на европейските компании. От Сингапур предлага добра среда за европейските стопански субекти. Успешното ратифициране на споразумението несъмнено ще отправи много силен сигнал за ангажимента на Европейския съюз в Юго-Источна Азия. Заедно с комисията ние се надяваме, че Европейският парламент ще погледне благосклонно и след като го ратифицира до преди, и ще го ратифицира преди края на този законодателен период, именно 2014. Uh, that... Аз знам, че сте много заети и беше ми казано, че е почти невъзможно, но аз се надявам, че щом има желание, ще има и успехи и се надявам на вашия успех да натиснете за приемането на ратифицирането на това споразумение, защото то ще бъде в полза и на двете страни. Благодаря много за вашето внимание. Постарах се да бъда кратък, за да можем да проведем добър обмен на становища. Благодаря. Much, Благодаря ви, господин посланник, за краткото представяне, за споделеното ви мнение по това толкова амбициозно споразумение. Сега ще преминем към обмен на мнения. Колегата Камал има думата. Той е нашия постоянен докладчик е, по споразумението за свободна търговия с Сингапур. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин посланник. Ние проведохме редица дискусии през предходните месеци, но се питам дали можете да ни дадете по-актуална информация по някои въпроси. На първо място, ние знаем, че имаме срокове, опитваме се да се движим максимално бързо. Има консенсус от повечето политически групи в парламента и парламентът настоява пред съвета и комисията да приключат с правното изчистване. Но от ваша страна как стои правното изчистване, защото понякога се твърди, че вие разполагате с ограничени ресурси, напредъка е бавен и се питам дали това е така и можете ли да ни дадете някакви уверения, че този процес може да се ускори от ваша страна. На второ място вие говорихте за регистър на географските обозначения. Бихте ли казали какви срокове са предвидени за това? Зная, че има колеги от различни държави членки, които се интересуват това. На следващо място данът върху недвижимите имоти. Говори се за налагането на допълнителен данък от 10%, данък, който не се плаща от сингапурските граждани и постоянно живеещите в страната. На следващо място е инвестиционната глава. Какъв напредък е постигнат? Доволни ли сте от преговорите? Можете ли да кажете какъв график е предвиден от ваша страна? И на следващо място политическото споразумение. Как считате, че то може да се впише в споразумението за свободна търговия? Благодаря ви много. Председателят предлагам първо да изслушаме няколко въпроса от депутати, преди да дадем думата на посланика за отговор. Има ли някой, който иска да се изкаже от името на ЕНП? Тогава дам думата на Дейвид Мартин от групата на социалистите и демократите. Аз нямам кой знае какво да кажа, господин председател, тъй като посланникът беше много ясен. Аз поделям амбицията, която той сподели относно това споразумение. Надяваме се, че по време на настоящия ни мандат ще можем да ратифицираме това споразумение, въпреки че има доста амбициозен график, като си има предвид оставащата работа по отношение на правното изчистване. Искам да благодаря на посланика за лично положените от него усилия. Той говори накратно, накратко за географските обозначения Първоначално Сингапур не проявяваше особен ентусиазъм да се дискутира този въпрос. И е добре, че сега този въпрос е на масата на преговорите за моята а, държава. Това е изключително важен въпрос. Има въпрос. Как считате, че а, това се а, вписва в а, споразумението ни с държавите от а, а, АСИАН и каква е, може да бъде връзката между това двустранно споразумение и евентуални споразумения с други страни от АСИАР. Има въпрос, по който се боят някои хора за отношенията на Сингапур с другите страни от АСИАН и дали Сингапур няма да се превърне в държава, където се завършват продуктите и да се превърне в врата за изнасяне на тези стоки. Аз подкрепям споразумението. Митин Казак от групата на либералите има думата. Също искам да благодаря на него пресходителство посланникът за а, точната информация и интересните факти, които представи. Споделям виждането, че наистина очакванията ни от това споразумение са за едно наистина всеобхватно споразумение, което да регулира всички аспекти, които интересуват двустранната търговия и най-вече да отговори на притесненията, които съществуват в някои страни членки по отношение на чувствителни области, каквито са географските обозначения. В тази връзка искам да допълня един въпрос, който колегата Камал зададе. Вие споменахте за този регламент, тази ранг листа, която сте изработили по отношение на различните продукти. Вие споменахте, че това са основно земеделски продукти, а, на които ще, бъде, а, които ще бъдат включени в тази, в този, е, тази ранг листа, т.е. списък, който ще бъде прият. но искам да ви попитам на каква база ще бъдат включени тези продукти, на какъв принцип има ли някаква точна, как да кажа, някакъв точен критерий, по който едни продукти ще бъдат включени, а други не? И дали смятате, че всички тези продукти, които интересуват вашите европейски партньори, ще, бъдат, ще им бъде обърнато внимание, ще бъдат включени в този списък. Също така бих искал да да отбележа, че вие изброихте страните, с които вече имате действащи споразум... търговски споразумения от региона, а, но пропуснахте една страна, с която, разбира се, ние също в момента дискутираме задълбочаване на нашите взаимоотношения, въпреки нейното деликатно международно положение, каквато е Тайван. Бих, бихте ли могли да споделите своя опит в това отношение – за нас като членове на тази комисия също ще бъде, ще бъде интересно. Благодаря. Благодаря сега от групата ГУЕ. Господин Каспари. Не, господин Мърфи, извинете. Имам няколко въпроса към посланика. Как той оценява ефекта от подобно споразумение върху регионалната интеграция? Разбира се, първоначалната идея беше да имаме междурегионални споразумения с страните от страните от АСЕАН. Това не стана. Имаме доста либерализирано споразумение с а, а, Сингапур. Как се гледа на него от другите страни от АСЕАН и какъв ще бъде ефекта върху политиките им при преговарянето по по-ограничено споразумение за свободна търговия след като Сингапур договаря толкова всеохватно споразумение с Европейския съюз. Виждате ли някакви отрицателни ефекти върху економиката на Сингапур, най-вече върху производството или други негативни аспекти, които имате предвид? Относно преговорите по договор за защита на инвестициите, е, има ли някои трудности в тази посока? Какъв е графикът, който се предвижда? Бихте ли отделили малко време да кажете е, какво е положението на милионите мигранти, работници, които работят в Сингапур, защото многократно е, се поставят под въпрос на международно ниво проблема с отношението към тези работници мигранти, най-вече тези, които работят като прислуга. Благодаря ви много. Сега бих искала да дам думата на главния преговаряш от името на Европейската комисия. Благодаря, благодаря ви много, че ни давате възможност да направим кратки бележки върху това, което чухме до тук. Ние се радваме, че вашата парламентарна комисия разглежда въпроса на този етап. Графикът, както многократно чухме, за ратификацията на споразумението е доста сгъстен. Ние правим нужното, за да съдействаме за постигането на резултата. Ние споделяме повечето от коментарите, които бяха направени от страна на посланика на Сингапур. Една цифра се отнася до 80 80%, 80% инвестиции, които имаме с АСИАН, най-вече с Сингапур. Когато се влагат пари, се поема дългосрочен ангажимент, затова инвестициите са за предпочитане. Това води също до сближаване в много по-голяма степен на нашите економики. Относно това, което казахте за достъпа до пазарите, за нетарифните пречки или бариери, за правата за, на происход и прочие, в комисията ние водим дискусии с колегите ни от Сингапур и поставяме високи стандарти в тези области. По нетарифните мерки, Пълна глава, например за намаляване на пречките в областта на енергетиката. Относно регистъра, това не беше предвидено първоначално. Въпросът беше поставен господин Казак, какво ще стане сега това е основателен въпрос. Ние имаме някои уверения, че когато се приключи а, с тестовете а, за географските а, обозначения, ще видим, че по-голямата част от тези обозначения ще бъдат защитени. Ние не отваряме задни вратички има някои искания, но ние успяхме да убедим партньора, с който водим преговори, че ние ще запазим предимствата най-вече за вноса от Сингапур. Устойчивото развитие това е също въпрос, по който работим във всички преговори, които водим. Някои разпоредби за риболова и за дърводобива бяха предвидени, което е в съответствие а, с а, виждането ни за тези търговски споразумения, които трябва да държат сметка за устойчивостта, за да бъдат приемливи за държавите от Европейския съюз, както и за гражданите. Относно сроковете, господин председателю, следващата седмица ще бъдем отново в Сингапур, за да водим преговори по споразумението за инвестициите и ще продължим да работим за правното изчистване, за да може да приключим работа по него в къси срокове. Разбира се, трябва да видим колко бързо ще върви превода. Не всичко е в наше ръце, но ние полагаме усилия. Е, чухме това, което казаха много, мнозина, че трябва да се работи с ускорени темпове, защото това е не само в е, наш интерес, е, но то ще отправи и важен сигнал, че Европа може да преговаря по търговски споразумения дори в време на криза. Председателят, благодаря господин Шлемери. Давам думата сега на посланника за коментари по тези въпроси. Благодаря ви, господин Каспари. Списъка с въпросите е доста дълъг. Мисля, че представителят на комисията отговори на голяма част от тях. Аз ще се опитам да отговоря на останалите. отново има до въпроса за сроковете, за правните въпроси за уточняване и това до каква степен Сингапур е по ангажимент за приключване на това споразумение. Както знаете, ние а, водим в а, момента и други преговори относно споразумението технически бариери и регионалните търговски споразумения. Но държа да подчертая, че споразумението за свободна търговия с Европейския съюз е ключов приоритет за Сингапура и ние искаме преговорите по него да завършат да, при, да бъдат приключени възможно най-бързо. Както казах и по-рано, надяваме се да успеем да приключим преговорите по това споразумение в рамките на този мандат на Европейския парламент, а именно до май 2014 година. Мога да ви уверя, че нашите правни експерти ще положат всички усилия за доизчистване на правните аспекти на споразумението, възможно най-скоро. Това беше по въпроса за ангажимента на Сингапур с изчистване на правните въпроси. Относно регистра с географските указания работим в тясно сътрудничество с Европейската комисия, за да гарантираме критерии за изготвяне на този регистр. На този етап мога да уверя членовете на парламента, че веднага след одобряването на споразумението от парламента, нашият регистр ще бъде отворен и ще има възможност за регистрация от страна на предприятията, които искат да включени в регистъра на Сингапур. Така че няма колебания относно крайните срокове. преди няколко години ние приехме една политика, чрез която се гарантира, че в Сингапур продължават да се поддържат поносими цени на жилищата. Както вече ви казах, Сингапур е много малка по територия държава и не можем да позволим големи колебания на пазара на недвижимото имущество. И правителството е поело своят ангажимент за да гарантира постоянство и стабилност на цените на нашия сравнително малък пазар на недвижимостите. Така че това беше целта на новите ни мерки, а не някаква политика, която по някакъв начин да не вреди на търговската ни политика или инвестициите. По въпроса за главата за инвестициите, в момента се водят активни преговори по тази глава. Не бива да забравяме, че Европейската комисия разполага само с мандат, че всъщност получи мандата си за започване на преговори по главата за инвестициите през март 2012 година. Сингапур е поел ангажимент за възможно най-бързо приключване на преговорите по, по тази глава. Както вече споменах, Сингапур е най вторият по големина азиатски инвеститор в Европейския съюз, така че съвсем естествено ние искаме да договорим една добра глава за инвестициите. Европейския съюз също е много важен инвеститор за Сингапур, така че смятам, че една добре договорена инвестиционна глава ще бъде в интерес както на Европейския съюз, така и на Сингапур не виждам защо да не се опитаме да гарантираме тази добра инвестиционна глава възможно най-скоро. И няколко думи за споразумението за партньорство и сътрудничество, което проговаряме паралелно с, свобод... с за свободна търговия. Изоставаме малко по тези други преговори, но мога да ви уверя, че скоро ще приключим преговорите с, служба за външна дейност на Европейския съюз и се надяваме да можем да обявим успешното приключване на споразумението за партньорство и сътрудничество. Разбирам колко важно е за Европейския парламент споразумението за свободна търговия да се договаря паралелно с споразумението с партньорство и сътрудничество. Това е факт, който не пренебрегваме. Господин Дейвид Мартин зададе въпрос дали това споразумение може да, да се използва като задна врата за а, други държави. Искам да уверя членове от Европейския парламент, че няма такава възможност поради елементът на високо добавена стойност, който влага Сингапур в по-голямата част от стоките, които изнасяме. Както вече споменах и по-рано, от Сингапур в Европейския съюз идват само висококачествени стоки, така че дори и да а, има по-низкокачествени стоки, които стигат до самия Сингапур, няма как тези стоки да навлязат на пазара на Европейския съюз. Дали подобни двустранни споразумения могат да спръгнат в пречка с включване на по-масштабно споразумение свободна търговия между Европейския съюз и АСЕАН? Отговорът е не. Сингапур вече има опит в тази област. Сингапур беше първата страна от региона на АСЕАН, която сключи споразумение с пълна търговия с Япония преди а, цялата организация АСЕАН да сключи подобно споразумение. Също се случи с Китай, Корея и Индия. И според нас няма противопоставяне между първоначалното сключване на двустранно споразумение с свободна търговия, след което се премине към регионално такова. Дори напротив, опитът ни показва, че подобни двустранни споразумения се превръщат в много добра отправна точка за сключване на междурегионални споразумения с свободна търговия едно двустранно споразумение с Сингапур ви гарантира много високо качество, качество на споразумението, което може да се използва като много добра отправна точка за преговори с останалите държави, членки на СЕАН от региона. Относно отрицателното въздействие върху манифактурното производство в Сингапур. Мога да ви уверя, че Сингапур е много отворен пазар, откакто започнахме новата политика на економическо развитие. Ако погледнете историята на нашето економическо развитие, ще установите, че през 60-те и 70-те години, когато започна политическото на развитие, една от първите ни мерки беше да поканим мултинационалните кампании да инвестират в Сингапур. И тази политика не се е променяла оставаме много отворени, каним, привличаме инвеститори в Сингапур. Радваме се на конкуренцията и не смятаме, че конкуренцията може да има отрицателно въздействие. Дори напротив, ние смятаме, че тя е нещо положително за економиката ни и за страната. Дали има опасност недостатъчно конкурентоспособните предприятия да бъдат изтласкани от пазара, ами ако това се случи, нека да се случи. Това е естествено. И мога да ви уверя, че ние няма да се опитваме да защитаваме отделни отрасли на сингапурската економика след сключването на споразумението за свободна търговия. И накрая няколко думи за условията на труд на а, работниците емигранти. Държа да ви уверя, че всички чуждестранни работници са защитени от нашия закон за чуждестранните трудещи се. Има много тясно сътрудничество между правителството, работодателите и работниците. Имаме тристранно споразумение, тристранен диалог в рамките на който трите заинтересовани страни гарантират, че не може да се злоупотребява с чуждестранните работници в Сингапур. Всички работещи в страната имат едно и също право на защита. Ако работите в Сингапур, има право на лична защита, на здравеопазване, на съответното време за почивка и право на своевременно включаване на заплащането. От ви уверя, че Сингапур е взел всички необходими мерки за защита правата на чуждестранните работници, в частност и за работещите, за домашните работници. Слово мисля, че попуснах един въпрос относно Тайван. Наскоро съобщихме, че приключихме преговорите за сключване на търговско споразумение с Тайван – не съм в състояние да споделя подробности относно на преговор, тези преговори днес, но ако проявявате интерес, мога да се срещна с отделните заинтересовани членове на парламента и да споделя повече подробности за преговорите с Пълната с Тайван. Надявам се, че отговорите по-голяма част от въпросите. Ако съм пропуснал някой, моля, припомнете ми го. Благодаря ви. Благодаря, господин посланник. Има ли някакви допълнителни въпроси или коментари? Ако няма такива, още веднъж много ви благодаря. Аз лично смятам, че е много амбициозно Европейския парламент да одобри това споразумение преди стичането на мандата през май 2014 година, но както виждате, нашата комисия полага всички възможни усилия. Виждате, че днес вече осигурихме тази възможност за размяна мнение с вас. Опитваме се да се снабдим с колкото може повече информация преди официалното получаване на документацията. И също така мога да ви уведомя, че имаме постоянна група за мониторинг на търговските отношения с вашата страна и тя ще следи за по-точното развитие на преговорите. Още веднъж ви благодаря. Рад... Радвам се на това, че откликате на днешна ни покана и се надявам, че скоро ще може отново да се срещнем, за да продължим по-задълбочено разискване на преговорите. Благодаря ви. Ако няма други коментари, предлагам да продължим с точка 5 от дневния ред колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториално лицензиране на правата при музикалните произведения за онлайн потребление на вътрешния пазар. Разглеждаме измененията, предложени на директивата на Европейския парламент и съвета относно колективното управление на авторските права и сродните му права. Нашата комисията по правни въпроси, извинете, е водещата комисия. Бяха, въведена, бяха внесени 160 изменения. Сред тях смяна на понятието организация за колективно управление, не дружество за колективно управление, правене на разлика между индивидуалното и колективно опазване на правата и други. Докладчик от нашата комисия е господин Хелмут Шолц и му давам думата, за да ни представи обзор на стоянието. Благодаря, господин председателю. За трети път в тази комисия разглеждаме това становище, което е едно предизвикателство и е наш принос към директивата, най-общо казано. Така че, както вече споменахте, около 105 изменения бяха внесени на проекто становището. Искам да благодаря на колегите от различните групи, особено на докладчиците в Сянка, за това, че работиха заедно с мен по това проекто становище и голямото большинство от тези, споразуме, от тези изменения бяха внесени колективно. Искам да подчертая, че за първи път в комисията ние а, допринасяме а, на базата на а, правилата, процедурните правила на парламента, което ще рече, че такива, такива становища са само а, отговорност и компетенция на нашата комисия. И както вече казах при първата, първият обмен на мнения, това води до едно положение, при което всички искат да допринесат към основния доклад – а не само в рамките на компетентностите на нашата комисия. И за това искам още веднъж да подчертая, че ние трябва да се обърнем с лице към предизвикателствата пред, нашият, е, пред нашата комисия. Не работа на а, е, автора на споразумението да каже как, да се произнася по допустимостта на предложените изменения, но нека кажа, че наистина те са значителни по брои в водещата комисия, а също и от Имко. Бидейки амбициозни, ние наистина изработихме голям брой изменения и разбира се, трябва някои от тях да бъдат отхвърлени. И да видим кои от тях ще оцелеят, кои ще бъдат подкрепени. Някои от измененията, според мен, са представляват повторение, т.е. са излишни, защото един и същ параграф се а, споменава два пъти или и за това в процеса на съвместната ни работа ще можем да помолим някои от колегите, които са внесли тези изменения, да ги оттеглят. Независимо от това, искам да подчертая, че реших да подкрепа изменение 80-то, на което се позова и господин Каспари по отношение на организациите за колективно управление на авторските права. Мисля, че същото се отнася и за другите комисии, които участват и заедно ще можем тук да направим една крачка напред по характеризирането на а, този субект. По този начин текста става по- с по-добро съответствие с терминологията на СТО. Промяната ще премине през целия текст, където се споменава а, този субект. Също така ще подкрепа и други изменения, макар и много от тях, така да се каже, ират по много тънка въже. Аз също ще се опитам да включа едно предложение за намиране на компромиса. Ще бъда откровен и ще кажа, че ще отхвърля някои изменения, но особено 94-то, 95-то, 96-то, 97, 101, 103, 108, 109, 118. И искам да предложа четири компромисни изменения по отношение изменения 55, 78, 92 и 93. И за това бих искал да приканя докладчиците в сянка да работят заедно с мен през следващата стъпка и им предлагам да проведем среща или на 30 май по обяд или на 4 юли в 3 часа след обяд и може би след като обменим възгледи, ще, се, ще решим коя от двете дати. Благодаря още веднъж за вашия принос и а, нека да видим как ще се развие обмена на мнения по това. Благодаря много. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка, които присъстват. Анка Май има думата. Благодаря, господин председателю, за вашата работа и искам да благодаря на господин Шулц. Аз подкрепям голямото вълшинство от е, изменения, от е, изработени от мен и моя колега. Те бяха координирани между различните комисии. Аз смятам, че и двете ни групи направиха подобни предложения и във водещата комисия. Основната цел на измененията е да се въведе по-голяма прозрачност, така че да имаме репертуари, лицензии и управление на организацията да бъдат публикувани по възможност в мрежата и да са достъпни за обществеността, да се използва електронна процедура и да се установи фрагментирането на лицензии. Това ще е от полза за Европейския съюз и в международен мащаб. Нещо много важно за нас, зелените, да се дадат повече права на авторите. Авторите трябва да имат право да управляват индивидуално всяка творба, така че да избират творба по творба, какви лицензии избират за, всяка, за всяко произведение, как те могат да бъдат достъпни за било по-голяма или по-малка публика в зависимост от тяхното предпочитание по този начин автора бива поставен в центъра на управлението на авторските права. Искаме също да гарантираме добро управление на институциите посредством независими аудити и възможността авторите да се присъединяват към демократични, недискриминиращи организации, да имаме финансов отчет, и да се включат и малките организации за управление, фактурирането, механизма на фактуриране да бъде предсказуем за нашите партньори. Ние също така вярваме, че вътрешното докладване на колективното управление трябва също да бъде на по-високо ниво, така че да се знае наистина какво вършат тези организации – това е голям въпрос в някои държави членки и можем само да си представим трудностите, с които се сблъсква един чуждестранен автор, за да влезе във връзка с тези организации в друга държава. Надявахме се да, да хвърлим светлина върху ситуацията на организациите за колективно управление в контекста на директивата за услугите. И в тази област предлагаме да се а, внесе пояснение, а, така че а, всъщност се има предвид самото право на творбата, а не колективното управление. Това е предмет на дискусия във всички комисии, които работят по директивата и мисля, че е уместно и ние да го а, разгледаме тук. Разбира се, опитахме се също да въведем разумни тарифи за музикални творби от страна на колективните организа... организациите за колективно управление посредством и намесата на Европейският съдът на европейските общности и да няма а, хищническо ценообразуване. Да се насърчава всичко това в лицензирането на културните творби, но също и много области на научно-изследователската работа. Можем да си представим колко голяма е диапазона им да бъдат по-достъпни на по-широка публика. Много автори искат такива лицензии и за нас би било стран, странно, ако им предложим една директива, която а, няма да откликне на а, тяхните желания. Ние може да подкрепим някои изменения на други докладчики, Например, докладчика Шулц свърши наистина чудесна работа. А, но ние също така намираме изменение 45 до 50 и 100 и 16 много добри, така че по тях ще можем да сътрудничим с господин Шулц на по-нататъчен етап. По, за двете дати за, за среща на докладчиците в сянка, аз мисля, че с по имейл можем да уточним коя от датите или чрез писмено съобщение. Аз очаквам с нетърпение да се изясни въпроси за компетенциите на комисията. Благодаря. Благодаря много. Има ли други членове на комисията, които биха желали да вземат думата? Ако няма, тогава давам думата на Европейската комисия, представена от Генерална дирекция Маркет или Пазари. Благодаря ви, че ни давате думата по този въпрос. Първо, искам да благодаря на комисията за бързата и ефективна работа, и за това, че спази графиката на тази амбициозна задача, което от гледна точка на комисията е важно за по-скорошното приемане на директивата. Много допълнителни изменения, както виждаме, са направени към оригиналните предложения на господин Шулца. Аз няма да имам време да се спре на всички от тях, но ще се спре на някои, които бяха повдигнати по директивата за услугите трябва да бъде приложима и за организациите за колективно управление на авторските права по отношение на променяне на термина от колективни организации за организации за колективно управление. Искам да кажа, че това е, в момента се прави от съвета и се включи в първото компромисно предложение на ирландското председателство. По отношение на предложението да се а, държателите на права да могат да оттеглят а, исканията си, ние отбелязваме тази предложена промяна. Искаме да кажем, че комисията още не го е разгледала окончателно, но ще разгледаме отблизо как се развива въпроси. Комисията иска да подобри ефективността, да има по-голяма прозрачност на тези организации за колективно управление на авторските права. Това бе съдържанието и на вашето предложение. Ние ще следим с интерес какво се идва като предложение от вашата комисия. И още нещо, което, на което искаме да се спре и което, спрем и на което не се а, повдигна до сега. Ние забелязахме, че комисията предлага да се разширят правилата на, дирек... на директивата до търговските оператори. Like that... Uh, а, ние искаме да се установи една, една равнопоставеност и затова е много важно кой е конкурент на, на тези организации за колективно управление, защото всъщност има най-различни играчи на полето, които участват било само в лицензирането или в събирането на приходите на държателите. Но това не е точно синоним на организация за колективно управление. Така че за нас ще бъде доста трудна задачата да се изработи дефиниция и след това вече да се разширят правилата, за да включат и тези оператори. И на последно място искам да кажа, че ако има някакви въпроси, ние ще продължим да ги следим с голям интерес. Благодаря. Thank you very much. Благодаря ви много. Има ли други коментари? Благодаря. Две неща, за които не стана дума до момента. ние сме изправили пред предизвикателството какво да се прави по отношение на ползвателите и притежателите на правата. И как да се управлява търговското използване на творбите. В нашата комисия ние трябва да работим по въпросите на вътрешния пазар, както и на отношенията с трети страни и не можем да говорим само за вътрешния пазар. А трябва да работим и с една по-сложна материя, която е тясно свързана с вътрешния пазар и с неща, които остават извън него има представени изменения. Не твърде, че разбирам всички. Въпроса за авторското право и за вътрешния пазар е едно нещо, но ако искаме да отидем по-нататък и да видим какви са правата на притежателите на права в трети страни, нещата са по-различни. Това е въпрос, който предизвика доста смущения и аз ще представя предложения за изменения. Ще се опитам да ги стиковам с тези, които вече са представени, за да може нашето становище да съответства на становищата, които се изготвят от други парламентарни комисии. Ние искаме да стигнем до бързо разрешаване на въпроса. Ние искаме да се повтори ситуацията от 2005 година. Ние искаме да има нещо, което има обвързващ характер и което е от полза за потребителите. Благодаря ви. Можем да разгледам въпросите за компетенциите, за отговорностите, как са разпределени те между различните парламентарни комисии. На 18 юни ще гласуваме в нашата парламентарна комисия. Ако няма други желаящи да се изкажат по тази точка, обявявам разискванията за приключение. Преминаваме към шеста точка становището на Метин Казак относно сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно производство, представянето и продажбата на тюневи изделия. Пет комисии ще представят становища за водещата комисия ЕНВИ. Тази тема е важна, тъй като основната цел на тази инициатива е, е да се гарантира по-добро опазване на общественото здраве, чрез представянето на по-добра информация за потреблението на тютюнева изделия. Освен това, има нови изисквания за опаковките на тютюневите изделия. Комисията иска да се увеличат предупрежденията за ефекта върху здравето, върху опаковките. Продължения текст също ще забрани подвеждаща информация, подвеждащи текстове или пък а, а, цветови изображения. Например, използването на цветя за ментолови цигари и прочие. Комисията МВ ще разчита на нашата комисия за това какъв би могъл да бъде ефекта от тези промени върху външната търговия. Трябва да се отчита международния контекст, представенето на строги регламенти в това отношение, например в Австралия, Уругвай, доведе до доста спорове в рамките на СТО. Бяха подадени редица жалби, тъй като се счита, че мерките, които се прилагат от тези две страни, са непропорционални. Нашето становище ще бъде съществен принос с оглед на международния контекст. Искам да дам думата на докладчика по становище Метин Казак. Някои от докладчите в всяка вече проведоха среща преди заседанието. Може би те също ще вземат отношение по-късно. Вие очертахте в голяма степен основните аспекти свързани с приемането и прилагането на тази проектодиректива. Разбира се, целта, която тя преследва да защити здравето и да ограничи потреблението на тютюневите изделия сред младите хора е легитимна. Но за постигането на тази цел се предлагат редица мерки, част от които вие изброихте, които са най-малкото противоречиви или спорни. Например, това, което предизвиква доста съществени спорове, е, че за постигането на тази легитимна цел се предлагат а, а, мерки относно опаковката, като например 70% от повърхността на опаковките следва да бъдат покрити от съобщения относно здравето. Също така използването на съставки като изделия с вкусители, като например ментол, които се предвижда да бъдат забранени. Размера на изделията – тук става дума най-вече за така наречените тънки цигари и а, именно тази забрана също предизвиква доста противоречиви становища. А, аз като докладчик, а, разбира се, подкрепям целите за защита на общественото здраве, които се предвижда да настъпят с настоящото предложение, но в същото време аз предполагам и за останалите членове на тази комисия е от съществено значение да знаем дали е, тези мерки, които се предлагат за постигане на легитимната цел за опазване на общественото здраве е са в е, съответствие с международните търговски ангажименти на Европейския съюз и по-специално във връзка с поразумението за техническите пречки пред търговията, ТПТ, както и споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуална собственост, ТРИПС. Наскоро през месец март членовете на Комитета по техническите пречки пред търговията ТРИПС обмениха мнения по предложението на комисията. те достигнаха до заключението, че съществуват резерви относно текста, като също пред... изразиха становището, че настоящото предложение може да наруши някои задължения във връзка с гореспоменатите международни споразумения тип ТПТ, ТРИПС и ГАТ по отношение на пропорционалността на предложените мерки. Освен това, например, бих, бих могъл да спомена Доминиканската република, 10% от чието производство на тютюн се изнася за Европейския съюз. Те също считам, че някои разпоредби в предложението противоречат по-специално на член 2.2 от споразумението за ТПТ, съгласно който техническите регламенти не трябва да бъдат по-ограничителни по отношение на търговията, отколкото необходимо за постигане на законна цел, като се имат предвид рисковете, които би създало непостигането на такава цел и, и оценката на риска а, следва да се основава на научни данни. Освен това, в предложението се съдържа също така възможността за използването на опростени опаковки, така наречения plain packaging, за който е характерна липсата на лога и визуална идентичност на марката, което повдигат също въпроси във връзка с тяхната правна съвместимост с разпоредбите на споразуменията в областта на интелектуалната собственост и защитата на, на търговските марки. Вие споменахте случая с Австралия, в който вече е едно такова законодателство беше прието, но по-настоящем са внесени множество жалби пред органа за уреждане на конфликти към Световната търговска организация, в което се атакуват съвместимостта на тези законодателни мерки, прияти от Австралия с поразумението ТРИПС. Отново тук се говори за неоправдано, неоправдано неоправдани изисквания с целите на, на, на законодателството, които водят до ограничаване възможността на потребителите да разграничат стоките и създават де-факто неравнопоставеност на търговските, е, на едно предприятие спрямо друго. Въпреки, че естествено значението на общественото здраве, както казах, е, е легитимно и следва да бъде защитено по най-добрия начин, а, ние считаме, че може да бъде полезно и целесообразно да се, състави, да се остави на марките да възможността да използват собствената си визуална идентичност на свободното пространство. Изискването за 75% заетост на опаковката с предупредителна с предупредително обозначение създава доста съществени предпоставки за фалшифициране и за съпоставяне на отделните продукти не толкова върху, върху тяхната отклика от гледна точка на други характеристики, но само единствено от гледна точка на цената, която пък води съществено до а, конкуренция само възоснова на цената и достъпа, включително и нерегламентиран до европейските пазари на фалшифицирани стоки, съответно стоки с ниско качество, съответни стоки опасни, още по-опасни за здравето на потребителите – с оглед на всички тези аргументи, разбира се, моят първоначален проект за становище на нашата комисия се концентрира най-вече върху тези притеснения, както казах в началото, съответствието на тези, на тези предложения с международните ангажименти на Европейския съюз по горепосочените търговски споразумения като ГАТ, като ТРИПС, като ТПТ. И разбира се, аз ще се радвам. Ние днес имахме възможността, както споменахте, да, да обменим опит с представителите и на организациите за защита на общественото здраве, така и на представители на производителите на тютюнови изделия и на, и на бизнес организациите в Европа, да чуем техните становища, за да може да си изградим наистина по-балансирана и по, обективна представа за е, възможните е, импликации, възможното отражение на приемането на една такава директива е, върху европейската економика и нашите ангажименти в рамките на Световната търговска организация. Ще се радвам, разбира се, да чуя становището и на колегите, докладчици в сянка, за да може наистина да излезем с едно силно становище, което да бъде от полза при приемането на окончателния текст от страна на водещата комисия. Благодаря за вниманието. Благодаря ви много. Искам да дам думата сега на докладчиците в сянка. Виждам колегата Мария. Както каза докладчикът, ние имахме възможност преди това заседание да се срещнем с представители на организации по въпросите на общественото здраве, на представители на сектора. И те направиха много важен принос към този доклад. Аз осъзнавам, че въпросът е изключително деликатен. И това е въпрос, е, с който трябва да сме особено предпазливи. Е, тютюнът е продукт, е, който оказва отрицателен ефект върху здравето. Искаме да не се допусне младите хора да започват да пушат. Затова ние разгледахме въпроси, свързани с опаковките, както и някои други аспекти, които ще имат положителен ефект. Считаме, че този проект трябва да съответства на ангажиментите ни по споразуменията за техническите пречки пред търговията, както и споразумението ТРИПС. Това становище има широка подкрепа но ми се струва, както съм казвала и по-рано, че е доста общо. За това аз работя по редица изменения, за да могат предложенията на комисията да се базират на строга научна основа и да са в съответствие с ангажиментите ни в рамките на СТО. Искам да кажа на господин Казак върху какво работя като изменения, например върху ментовите цигари. Тук аз не съм съгласна, защото ментола се използва от 2020 година. Използват се също и други овкусители с аромат на, на ягода и други. ние трябва да помислим за по-малко ограничителни мерки върху търговията. По-скоро трябва да наблегнем на рекламните кампании. Защото забраната на ментола като характерен вкусител е възможна. Що се отнася до тенките цигари, Европейската комисия ги разглежда като опасен продукт. Аз не съм съгласна с това мнение, както съм го споделила и по-рано, защото това противоречи на членове от споразумението за техническите пречки пред търговията. Те не са по-опасни за здравето, няма научни доказателства в този смисъл. Дали държавите членки могат да въвеждат по-ограничителни мерки или не от тези, които са въведени с тази директива. Считам, че те могат да го направят, стига да са на базата на съображения за опазване на общественото здраве, но тези мерки не трябва да вредят на международните ангажименти, поети от Европейския съюз в рамките на СТО. Що се отнася до опростените опаковки, не считам, че държавите членки трябва да решават сами дали да въвеждат такива опаковки или не. В директивата се казва, че трябва да се въведат такива опаковки, но държавите членки могат да решат сами по какъв начин да стане това както беше казано днес следобед от председателя и от докладчика. Има някои държави, които вече са обмислили тези въпроси и е установено, че има несъответствие с правилата на СТО. Има заведени жалби срещу Австралия. Господин Казак в своето проекто становище в изменението към точка 41 от приембила казва, че държавите членки трябва да могат да въвеждат опростена опаковка, ако желаят това, но това трябва да е в съответствие с поразумението ТПТ. Считам, че опростените опаковки са в разрез с ангажиментите ви по ТПТ. Няма научни доказателства. Що се отнася до това, каква част от опаковката да бъде обхваната от предупреждения за ефекта върху здравето, дали това да бъдат думи или пък знаци или пък цветове. Не трябва да бъдем прекалено ограничители, след като ограничителни, след като няма достатъчни научни доказателства. В член 13 се съдържат предложения, които представляват технически пречки пред търговията. Няма научно основание за тях, въпреки че те имат за цел да намалят тютюнопушенето сред младежите. И в заключение Относно делегираните актове, имаме някои съмнения в това отношение и ще предложим изменения за тяхното примахване, защото това ще остави в ръцете на Европейската комисия възможността да въвежда е, делегирани актове, без да има основания понякога, а това може да противоречи на поставените цели в член 220 от договора за функционирането на Европейския съюз. Има и други някои въпроси, които не бива да бъдат оставени изцяло в ръцете на комисията. И аз ще представя моите предложения за изменение по-късно. Благодаря ви много. Скадавам думата на колегата Вебе Анги Вебер. Да, казахте, че има над хиляда изменения. В а, водещата комисия, още на комисия, и аз никак не съм изненаден. Знаем колко мощно е лобито на тютюневата промишленост и ясно, че този проект директива ще бъде много противоречив въпрос. Непрестанно се повторя, че Пушачите плащат е, близо 20 милиона евро под формата на данъци годишно, което никак не е за пренапрегване. Но не бива да забравяме, че средствата, които се отделят за лечение на заболявания, свързани с тютюнопушенето, далеч надхвърлят този размер. Чистават се най-малко на 27 милиарда евро, дори и повече. В момента тютюнопушенето отнема живота на над на 6000 души месечно по света, 7000 не, само в Европа, което и невероятно броят на своите случаи, произвикани от тютюпушната, ще се увеличава. Ето защо трябва да се борим за окончателното премахване на тютюнопушенето. Въвеждането на областените опаковки, премахването на овкусителите, както увеличаването на процент от опаковката, на която е взета с общение за здравето на 75%, са мерки в тази насока. Няма научни данни, които да подкрепят ефикасността на тази мерки, но няма и научни данни, които да ги отричат. Така че не смятам, че не е неуместно, нито пък вредно да предприемем тези допълнителни мерки. Дори напротив, здравият разум ни кара да смятаме, че все пак тези мерки ще имат положително въздействие. Борбата срещу незаконната търговия. Аз смятам, че трябва да се спрем именно този въпрос, а именно по-строгото регламентиране на трансграничната търговия в интернет, както и борбата срещу незаконната търговия и а, фалшификатите в тази област трябва да засилим мерките за контрол. Ето защо напълно подкрепям пък директивата, внесена от Европейската комисия. Тя се вписва в а, рамките на мерките за защита на общественото здраве, като прилага разпоредбите на рамката конвенция на ООН за контрол на тютюна и не противоречи на, на принципите на международните търговски споразумения. Вече внесох редица изменения, които имат за цел да засилят правомощи на Европейския съюз за защита на общественото здраве в рамките на споразуменията на в рамките на СТО и в частност по отношение на споразумението за техническите пречки пред търговията, както и за споразумението за свързаните с, търгови, с търговията аспекти на правата върху индивидуалната собственост. Чрез тази директива се дава възможност на държавите членки да приемат по-строги мерки и а, засилва мерките за борба с незаконната търговия и контрабандата на фалшифицирането на изделия. Благодаря ви. Сейд Камал от името на ЕКР. Благодаря ви. Днес се изказвам от името на докладчика в сянка на нашата група Ема Макларкин. Така че ще представя нейното становище от името на нашата група. Господин Макларкин признава, че ясно, че редица от елементите в предложението на комисията има влияние върху международните споразумения, изключени в рамките на СТО. Основните притеснения са свързани с трудовото право. Твърди се, че Европейския съюз нееднократно е а, водил спорове в рамките на СТО за етикетирането на различни хранителни продукти, като, например, в случая с Тайланд, който през 2010 година е приел подобни мерки за етикиране на алкохол без необходимите научни е, основания. Сега обаче е, се смята, че предложението на Европейската комисия за 75% от опаковката заета с предупреждение за е, здравето също не се основава на необходимите научни основания. мисля, че се опитва просто да кажа, че случай проявяваме е лицемерие. Също така има липса на постоянство в позицията на Европейския съюз. Ето защо ще бъде по-трудно да се обясни позицията на държавите на ЕС в рамките на СТО. Трябва да се вземе предвид, например, въздействието върху други промишлености, различни от тютюнопушната, като например производството на уиски подобна промяна върху етикетирането по отношение на тютюнната индустрия ще има въздействие върху други индустрии. Госпожа Макваркан, Смятам, че а, тази проекта директива вече се разглежда негативно от представители на бизнес кредите в Съединените щати, както и членове на Конгреса. И а, по този начин може да навреди върху преговорите за хармонизиране на, на нормите между двете страни. И последният, последният коментар е намаляването на никотина до 4 мг на милилитър. Тя получила изказ, съобщения с притеснения от нейните избиратели, както и аз се получих, като, например, други елементи, които трябва да вземем предвид, като например токсините, които се съдържат в традиционните тютюневи изделия. изделия. Като цяло този проект директива може да навреди на отношенията на Европейския съюз с, с страни като Китай, които са големи износители на чудневи изделия или може да има несъответствие с членове първи и трети от споразумението КАТ. Ето защо господин Макьоркан предлага сериозно да се замислим за въздействието на това предложение, както и за въздействието върху други промишлености и отношенията с отделни страни и други партньори в рамките на СТО. Благодаря ви. Благодаря господин Пол Мълфи от името на групата Обединената левица. Благодаря ви. Действително смятам, че досието е много важно. Поради броят на смъртните случаи, причинени от свързани с тютюнопушенето заборавания, Но това е противоречиво досие, защото то засяга интересите на един много мощен отрасъл – Както вече беше споменато, тютюновата индустрия има огромна лобистка мощ. Шесте основни компании имах печалби от 32 милиарда евро миналата година и е ясно, че тези предприятия ще направят всичко възможно да спрат мерки, които биха могли да намалят техните печалби. Ето защо трябва да чуем всички доводи, свързани с СТО, с споразумението ТБТ, ТРИПС и ГАТ. Всички тези доводи имат за цел да обезкуражат членовете на парламента да гласуват за засилване мерките за защита на общественото здраве. Не бива да забравяме какво е основната цел на това предложение – Основната цел е да се намали започването на пушене сред молите пушачи и не бива да забравяме, че 80% започват да пушат преди 18 години, 95% от пушачите започват да пушат преди 25 годишна възраст. Ето защо мерки като предупреждение за въздействието върху здравето, снимки и ограничаване на тънките цигари и овкусителите – са способи, които използва индустрията, за да направи по-привлекателни своите продукти. И за това е напълно разумно да се насочим с конкретни мерки срещу тези конкретни продукти. Ето защо аз приветствам предложението на Европейската комисия. Мисля дори, че да може да стигне по-далеч. Някой от НПО, които аз подкрепям, предлагат вместо 75% от опаковката да бъде заета от предупреждения и снимки, да, този процент да бъде 80%. Подкрепям също така и държавите членки, които ще наложат опростените опаковки. И слушах доводите за това как последните опаковки биха могли да доведат до увеличаване на броят на фалшификацията на тютюневи изделия. Бих искал да чуя мнението на Европейската комисия тук, защото не съм убедена, че това неизбежно ще се случи. въпросите, които пряко засягат нашата парламентарна комисия, а именно международните търговски отношения, смятам, че нашето становище е важно. Но пак смятам, че тук не трябва да водим чисто теоретичен правен дебат. Разбира се, има и важни правни въпроси, но едновременно с това се защитават и конкретни интереси, а именно интересите на най-големите тютюневи предприятия. И смятам, че не бива да се плашим от тези доводи. Смятам, че ние имаме пълно право да приеме законодателство за защита на общественото здраве. Държави като Миканската република и Малави бяха споменати. Това са държави, които вероятно биха започнали съдебни обжалвания в рамките на СТО. Ясно е обаче, че това са държави, които са под контрола на тютюневата индустрия, в частност Малави. Ясно е, че това е економиката, която е под най-силен контрол страна на тютюневата промишленост. Също така това е държава, в която 80% от а, а, хората на възраст между 12 и 14 години участват в производството на чутенови изделия. Също така 90% от а, продукцията, която се повеща в Малави, се разделя между Филип Морис и Бритиш Табако. Така че е ясно, че държава като Малави ще защитава една позиция противоречаща на мерките за защита на общественото здраве. Благодаря ви. Благодаря. Сега думата има Бернт Ланге. Благодаря, господин председателю. Пол Мърси е герой на работническата класа, като защитава интересите на работниците тук предложението на комисията а, е наистина доста рестриктивно, но все пак а, позволява потреблението на тютюн. Въпросът е дали това е от полза за онези производители, които в Европа създават работни места или на онези извън Европа производители на ви изделия. Като а, погледнем къде са конкурентните преимущества на производителите в Европа в сравнение с производителите в Азия или а, Русия, бих казал, че разликата в опаковката е ключовият а, въпрос. Стандартната опаковка а, да се... Не е проблем, не е трудно нещо, дали ще е някаква с различни размери, как ще се отваря, дали по един по сложнен начин. Всичко това изисква конкретни машини, а, а това дали е силата на производителите в Европа. Ние не можем да го забраним поголовно из цяла Европа Европа. И за това за мен е трудно да видя, а, да, да кажа, че производителите а, извън Европа може би ще получат преимущество на тези в Европа. Трябва да внимаваме с тези неща. Трябва да осигурим поддърж, поддържането на работните места на заетостта в Европа. Не е толкова важно какво е напечатано на опаковката. Въпросът опира просто до това как изглежда, как трябва да изглежда тази опаковка и а, какви, какви подробности, какви детайли да се включат в текста. Но пак повтарям, трябва да се запазят работните места в тази индустрия в Европа. Не съм толкова сигурен дали формата на опаковката е така тясно свързана с загрижеността за здравето. По отношение на аргументите за документите на СТО и двустранните споразумения, ще кажа, че такъв аргумент не можем да го използваме срещу една амбициозна директива. Например, при пурите ние не въвеждаме а, забрана, такава забрана. А по отношение на изискванията за етикетирането. Има някои, ще, ще има множество дребни производители, които няма да могат да поставят такива стандартни предупреждения върху кутиите. В старото законодателство ние им давахме възможност да, послав, да слагат стикери, които не могат да бъдат а, а, премахнати, обалени. Съгласен съм с това, което бе казано относно съобхватността на делегираните актове. Трябва да, ги, да не ги използваме в случая. Благодаря. Благодаря много. Давам думата на Европейската комисия. Директор Андрей Хюис от Генерална дирекция Санко иска да вземе думата. Благодаря много, господин Каспари. Комисията благодари на докладчика. Както знаете, както вече бе казано в този дебат, това е важно предложение за комисията. Ние вярваме, че една ревизирана директива ще откликне на нуждата младите хора да бъдат разобедени да започнат а, да пушат, т.е. пушенето да става все по-малко привлекателно. Ние сме доволни, че докладчик подкрепя основните въпроси, включително по-големи предупреждения, да няма овкусители, ароматизатори, стандартно с ограничения на някои видове билкови смеси и така нататък. Но ще се спра на две изменения, които опират до две области и ще заседна няколко въпроси, които бяха повдигнати при дебата по възможността за държавите членки да въведат по-строги мерки за, е, и да има упростено Полковски ще кажа, че това е в съответствие с задълженията, включително и задълженията по СТО. Бе направен правен анализ преди е, самото предложение и ние продължаваме да вземаме е, предвид целия законодателен е, проект, е, процес. Срокът за коментар вече изтече и ние не сме получили Всъщност, коригира се орачика, получихме само няколко въпроси от Малави, Тайван и Малайзия. Предложението конкретизира някои въпроси за площа на предупрежденията, за опасността за здравето. И затова държавите членки могат да сами да регулират някои аспекти, които не са предвидени в европейското законодателно по отношение на а, на повърхността а, с предупреждение. Обаче всякаква такива национални правила трябва да бъдат адекватно а, оправдани, основани. И освен това, тези мерки трябва да бъдат нотифицирани на комисията и да бъдат в съответствие с правилата на вътрешния пазар. Ако мерките попаднат под обхвата на споразумението ТПТ. Те трябва да нотифицират СТО, че във връзка с това и така. Ни, до сега някоя държава членка не е предприела действия по отношение на опаковката, но е важно да подчертаем, че се препоръчва от основните насоки а, за, на рамковата конвенция за тютюновите продукти. Другият важен, втория важен въпрос, отнасящи, се, се отнася до това държавите членки да предприемат стриктни мерки за упростено опаковки и, и връзката с незаконната а, търговия. Предубеждението, че може да се стигне до такава незаконна търговия не е оправдано, а, защото а, вече а, са а, започнати наказателни действия срещу а, такива а, незаконни а, действия и а, незаконна търговия и така нататък. И за това смятаме, че ще бъде трудно а, да, да се направи връзка между а, опростената опаковка и тази възможност за а, незаконна търговия и а, ние предлагаме да се включи също, да се включат две важни мерки в тази област. Всеобхватно проследяване и обратно проследяване и допълнителни елементи за сигурност. Предложението на търговията няма да доведе до незакон, до увеличаване, а по-скоро обратното до намаляване на незаконната търговия с тютюневи продукти. Сега, да се спра на член 12 измененията. Първо, искам да поясна, че предложението по отношение на символи, знаци и така нататък и подвеждаща информация. И, например, тези, които казват, че дадени продукти са по-малко вредни, а също и по отношение на това да се включи марката, Ограничението е потвърдено като правно а, обосновано от а, Съда на Европейската общност а, и именно, че могат да се използват търговски марки до степен, до която те не са подвеждащи върху опаковката. Това ще даде възможност на една тютюнева а, фирма а, да а, даде възможност на потребителите да имат а, повече а, а, избор. И това е в интерес а, на а, правенето на опаковките не така привлекателни на унези, за унези, които искат да започнат а, да пушат. И последни е, бележки. Трябва да подчертаем, че въздействието на това предложение – е, ще бъде драматично. От една страна ние искаме да намалим с 2% потреблението за, 5 години, за следващите 5 години на тютюнови продукти, което ще е, рече, че 2 е, милиона и 400 хиляди души по-малко ще започнат да пушат през следващите 5 години, което е много важно. Искам също така да коментират, коментирам няколко конкретни въпроса повдигнати. За ментовите цигари. Техният пазарен дял се увеличи в много държави членки на Европейския съюз. Например, в Германия минала, през миналите 10 години те нараснаха от 1,3 на 3% от всички тютюневи, от цигари. От всички цигари. Ние също наблюдаваме, е, нововведения в този е, област, капсули с е, ментолова вкусител или вкус в течна форма, които се използват в течна форма. Тези продукти, разбира се, са насочени към млади хора и за тях са привлекателни. Всички продукти с характерни овкусители трябва да бъдат третирани по един и същи начин, за да не се насърчава различно третиране в Индонезия, например, вече е подадена жалба в СТО. Също така се доказва, че ментовите цигари са един експеримент в, и един начин да се привличат млади хора към тютюнопушенето. пушенето. Друг въпрос, който бе повдигнат, бе за научните доказателства. Ние се опитваме да финансираме възможно повече набиране на доказателства. Оценката на въздействието е наистина много мащабна, но същевременно е, през последните 35 40 години доказателствата за тютюнопушенето и как е, тютюна вреди на здравето е толкова ясно, че въобще не стои въпрос за това дали е вреден или полезен за здравето. Тютюна и последния въпрос, свързан с тънките цигари, слим. Отново те са един начин, един метод да се а, привлекат към този продукт и нови потребители. А, и целевата група са младите хора, особено жените. Младите жени. Пак е подвеждащ метод. Много кампании се проведаха рекламни около този продукт. Каква е толкова лесно да стане по интернет и така нататък. По най-различен, с най-различен дизайн. Благодаря ви много. Благодаря много. Сега един допълнителен въпрос от моя страна, защото смятам, че а, на него не бе отговорен. Комисията проверили с, а, сравнили с СТО дали това предложение е съвместимо с СТО, дали е одобрено от правната служба на комисията. Това не го разбрах, не получих отговор на този въпрос от вас. Да, това беше проучено, изготвено от, с, от нашата правна служба, с нейното съдействие. Ние го нотифицирахме в СТО. До сега сме получили три бележки, три въпроса от страните, които вече споменах и процесът е финализиран в СТО. Ако няма други бележки, ще дам думата отново на Метин. Имаш думата. аз благодаря на всички колеги, които се включиха в дискусията с, разбира се, всеки със своите аргументи. Трябва да призная, че аз не съм пушач самият аз. Въпреки това съм също чувствителен към въпросите, свързани с както с защитата на общественото здраве, така и с ангажиментите ни, с международните ни ангажименти към Световната търговска организация и равнопоставеността на европейските производители и търговци спрямо тези от трети страни, особено в период на криза. Разбира се, аз благодаря на госпожа Кория Замора за направените конкретни предложения. Съм готов да ги обсъдя. Някои от тях също така споделям специално за делегираните актове. Е въпрос аз също смятам, че правомощията, която комисията си предлага да си, да си присъди чрез тази директива, далеч не са свързани с урегулиране на въпроси от не толкова съществен характер, за да се налага приемането им чрез делегирани актове. Напротив, също смятам, че те са от съществен характер и би трябвало да се решават по обикновената законодателна процедура. А, също така бих искал да, да благодаря и на аргумента, който, а, който беше изтъкнат от а, колегите от социалистическата, от европейските социалисти, специално господин Вебер, за това, че трансграничната търговия също е с тютюневи изделия е въпрос, който е доста слабо регулиран и а, тук също а, предложението или процедурата, която се предлага като чили, не е достатъчно добре обоснована. Също така смятам, че ако чрез тези мерки, които се предлагат, крайният резултат е да а, намалим а, броят на заетите лица в ключови сектори за европейската економика и по този начин фаворизираме тези производства да се изнесат в трети страни, по този начин губейки, губийки а, а, съществена част от а, а, работещото население в Европейския съюз, също като че ли ефектът ще бъде повече, по-скоро негативен, отколкото позитивен. А, разбира се, аз ще се радвам на конкретни предложения от страна на всички докладчици в Сянка, а, но естествено за нас ще бъде водещо. Аз мисля, че всички са убедени и това, което като че ли не получихме достатъчно силен и аргументиран отговор страна на комисията, все още нямаме ясна и конкретна представа дали тази директива в този си вид няма да бъде атакувана от нашите партньори за това, че нарушава ключови е, елементи от нашите международни ангажименти в Световната търговска организация или по силата на другите международни споразумения. В този смисъл аз мисля, че тук ние трябва да обърнем съществено внимание дали целите, които си поставяме, са в за сметка, дали едни легитимни цели са за сметка на други а, легитимни цели. Благодаря. Vielen herzlichen Dank. Благодаря ви много. С това приключваме разискванията по тази тема. Искам да привлека вниманието и върху факта, че имаме много къси срокове. Крайният срок е сряда по обяд днес за представяне на изменения. През юни ще гласуваме в комисията. Сега преминаваме към следващата точка – презентация на Европейската комисия относно прилагането на съобщението относно интернационализацията на малките и средни предприятия. През януари 2012 имаше семинар, беше разискван въпроса и в нашата комисия Изготвихме доклад по финансирането на малките и средни предприятия, инвестициите. Имахме доклад от господин Сарадил. Двамата генерални директори на комисията бяха наши гости. Те участваха в изготвянето на текстовете, свързани с МСП. Госпожа Рацо е директор за търговска стратегия и достъп до пазара и от Генерална дирекция предприятия господин Педер. Той е също по въпросите на конкурентоспособността. Йоанна Дрейк е заместник на представители на Европейския съюз за МСП, също Генерална дирекция предприятия и индустрия. Ние очакваме да чуем от вас напредъка, постигната в реализирането на съобщението и по какъв начин сте отчели двата доклада, които сме изготвили. Първо давам думата на госпожа Рацо. Uh, Благодаря, уважаеми евродепутати, дами и господа. За мен е удоволствие да коментирам в рамките на времето, с което разполагаме, но предвид на малкото време, с което разполагаме, ще бъда кратка. Ние имаме съвместна презентация заедно с Генерална дирекция предприятия. Затова ще се огранича по онези въпроси, които са свързани с търговската политика на интернализацията на МСП. Най-напред искам да ви запозная с предисторията. Европейския съюз продължава да е най-големия износител, важен фактор в преките чуждестранни инвестиции и разбира се подкрепяме интернационализацията на малките и средни предприятия в съответствие с акта за малките предприятия и съобщението малък бизнес, голям свят. Също прилагаме препоръките на резолюцията на Европейския парламент за конкурентоспособността и бизнес възможностите за малките и средни предприятия. И бих желала сега най-напред да се спра на трите основни стълба нещата, от които се нуждаят малките и средни предприятия. На първо място те се нуждаят от отворен пазар, на второ място се нуждаят от лоялни търговски практики и на трето място от конкретни услуги, за да могат да се възползват от съществуващите световни бизнес възможности. Относно отварянето на пазарите, те могат да, се, да използват тези възможности чрез споразуменията за свободна търговия. Едва ли е необходимо да оказвам, че вашата парламентарна а, комисия на вашата парламентарна комисия да, да кажа, че е, ние имаме много задълбочена програма за сключване на споразумение за свободна а, търговия. Малките и средни предприятия представляват повече от 90% от всички фирми, затова те се възползват от тези споразумения в най-голяма степен. Всички споразумения за свободна търговия ще бъдат реализирани. Това може да доведе до увеличаване на БВП с повече от 2%. Могат да се създадат повече от 2 милиона работни места – Важно е да се договарят споразуменията, но още и е по-важно е те да се прилагат на практика. Примахването на бизнес пречките създава огромни възможности за търговията. И бих искала да приведа един пример. Неодавна ние направихме оценка колко допълнителна търговия е била а, генерирана чрез примахването на пречките пред а, търговията. Имам предвид а, упражнението за ключовите пречки. По време на него ние направихме оценка на това, че примахването на пречките през последните няколко години води до потенциална търговия в размер на повече от 2 милиарда годишно. Например, споразуменията за свободна търговия с Централна Америка, с Перу и Колумбия. Искам да направя връзка с прилагането на съобщението Малък бизнес, голям свят. Искам да спомена базата данни, както и Бюрото за оказване на помощ. Имаме също и портал за интернационализацията на малките и средни предприятия. Това е информация, която износителите и най-вече МСП могат да намерят. Освен това, има засилено използване на базата данни за достъп до пазарите. Повече от 2000 посетители имаме ежедневно, което е доста повече в сравнение преди. Имаме някои новости, например конкретна информация за предимствата от споразуменията за свободна търговия, както и описание, например, на конкретни споразумения. Това с Корея, включването на новите сключени споразумения ще разширяват базата данни. Освен това, искаме да засилим информираността за възможностите, които имат малките и средни предприятия. Също предвиждаме а, и а, действия за повишаване на видимостта на това, което се постига чрез споразуменията за свободна търговия например с Перу, Колумбия и други. Така че ние посочваме какви са възможностите за износ, както и възможностите за внос, какъв е режима за внос за унези фирми, които са вносители. Затова е важно да има връзка между базата данни за достъп до пазара и бюрото за оказване на помощ и базата данни в това отношение. Искам да привлека също вашето внимание върху друг инструмент, който дава възможност най-вече на малките и средни предприятия да получат информация. Това е, е бюрото, което осигурява информация за търговските пречки по един разбираем начин чрез вебсайт, който им дава отговор на поставените въпроси от тях. Те, дали те ще бъдат засегнати от антидъмпинговите мита и по някакъв начин Оценка на въздействието върху устойчивостта на търговията е нещо, което се прави по всички нови споразумения за свободна търговия. Те обхващат и малките и средни предприятия. Също екипите за достъп до пазара съществуват в делегациите ни повече от три страни. Те са добра платформа за координация между държавите членки и бизнеса в Европейския съюз отново относно бизнес проекти. Що се отнася до географските приоритети, Те са в съответствие с програмата ни за сключване на споразумение за свободна търговия. Те са насочени към бързо растящите пазари, най-вече в Азия и Латинска Америка. Разбира се, ние използваме и бизнес структурите в държавите членки като допълнение. И в заключение бих е, желала да кажа няколко неща още. Първо, МСП трябва да вземат е, собствено решение дали искат да изнасят, е, в зависимост от бизнес модела им, те им, също възможността им да поемат риска. търговската реклама е важна, но това е в компетенциите на държавите членки. И на следващо място износа на конкурентоспособни продукти, което е резултат от конкурентна економика, т.е. конкурентоспособността се нуждае от други инструменти на политиката. Ще се огранича до тези встъпителни бележки. Сега колегите от Генерална дирекция предприятия имат думата. Много благодаря. Направо давам думата на представителите на Генерална дирекция предприятия. Благодаря, господин Каспари. Уважаеми членове на Коментарната комисия по външна търговия, уважаеми господа докладчици, знам, че много се интересувате от интернализацията на малките средни предприятия, така че ще ви кажа с няколко думи какви са мерките за прилагане на това съобщение. Колегата е, заместник представител по въпросите с малките средни предприятия също е на ваше разположение и ще отговори на евентуалните ви въпроси. При прилагането на въпросното съобщение сме се съсредоточили върху два аспекта. Първият е подобряване и доразвиване на настоящите мерки в подкрепа, като, например, хелпдеск за правата в интелектуалната собственост, различните диалози, които се водят с трети страни, както и мерките взети на блокове или на кластери, които ще ви представя след малко. И а, втората ни основна цел е да изготвим един списък на съществуващите мерки в различните държави членки, в, а, на регионални местно равнище, от различните индустриални камери и т.н. Целта ни е да установим дали има някакви аспекти, които изобщо не са обхватнати или други аспекти, по които можем да допринесем с добавена стойност на европейско равнище. И така, къде се стремим, в кои опити се стремим към подобрение? една от основните ни цели е да гарантираме, че нашите бизнес партньори предоставят е, един бизнес климат, който да е, дава възможност за имплантиране на малки и средни предприятия. Ще ви дам няколко примера. Водим преговор с трети страни, например с Съединените щати. Им започнахме диалог за сътрудничество в политиките по отношение на МСП. Тази идея се въплати в намерението ни за сътрудничество между мрежата за подкрепа на бизнеса в Европа и международната мрежа. Бяха предвидени две срещни. Първата се проведе по време на промишленото изложение в Хановър миналата година. Втората среща ще се проведе през 2013 година през есента. Целта е да видим какво правим ние и какво правят Съединените щати в подкрепа на МСП. Същото се случва в рамките на източното партньорство. Опитваме се да преговаряме относно една политика за облагодетелстване на условията за Извинете, създаване на условия благодетелстващи дейността на МСП в тези страни. Той елемент беше обект на много от вашите резолюции става въпрос за достъпа до финансиране. Знаем, че предприятията, дори когато знаят къде искат да, се, да развиват своята дейност, се сблъскват с проблеми при достъпа до необходимото им финансиране. Знаем също така, че благодарение на подкрепата оказана страна на Европейския парламент. Европейската комисия вече разполага с редица финансови инструменти, които помага на предприятията в достъпа им до до финансиране чрез натрупване на рисков капитал, но и чрез други форми на финансиране. Една европейска гаранция на практика може да увеличи финансирането чрез леверидж до 30 пъти. А има и друго доказано, да ми казано, едно евро гарантирано чрез европейско финансиране осигурява допълнително 30 евро под формата на друго финансиране. Тези финансови инструменти не, не дискриминират е, МСП, които искат да развиват своята дейност в Европа и МСП, които искат да използват е, това финансиране за, за добиване с необходимия капитал за интернализация на своята дейност. И мога да ви кажа, че според настоящия бюджет за програмата за конкретна способност и МСП, а ние разчитаме на вашата подкрепа тук в парламента за този бюджет, е отделен бюджет от 1,4 милиарда евро за финансовите инструменти. Ако вземем предвид ефекта на левериджа, виждате, че става въпрос за много сериозна финансова подкрепа за МСП в случай те решат да развиват международна дейност. Треният елемент е свързан с диалога на гуманитарно равнище. Заместник председателят на Европейската комисия Таяни често посещава трети страни и той смята, че при тези посещения не бива да се притеснява да включи в делегацията представители на европейски компании, които искат да продължат своята дейност на международно равнище. През 2011 година проведохме 8 такива наречени мисии за растеж в Северна Африка, Южна Америка, Съединените щати. След две седмици ще посетим Русия, през юли ще посетим Китай, след което Юго-Източна Азия като винаги сме запъствани от предприятия. Защо? Първо, за да покажем, че Европа има политическо присъствие в тези страни. За второ място, за да покажем, че МСБ могат да а, ни съпъстват и да се възползват от политиката на отвореност, която ние прилагаме към тези трети страни. И на трето място, да подкрепим споразуменията за партньорство и сътрудничество с тези страни. Сега малко по-конкретно продължаваме да предприемаме конкретни мерки. Пример е хелптеска за права върху интелектуалната собственост в помощ на, на МСП, които искат да се борят с фалшификациите в трети страни. Подобен хелпдеск съществува и в Европа, и в Китай. Трети такъв наскоро беше открит в подкрепа на МСП които се сблъскват с проблеми за спис в Юго-Источна Азия. Четвърти ще бъде открит в Латинска Америка. Целта е да осигури необходимата подкрепа за МСП, които искат да атакуват източниците на фалшифицирани стоки. И последният елемент, на който се спираме, е свързан с създаването на обединения и мрежи структурна гледна точка, се опитваме да засилим обединенията на те наречените клъстери, чрез които да се възползваме максимално, те да имат възможност да се възползват максимално от съществуващите мрежи. Знаем, че съществуват такива клъстери и такива бизнес мрежи. Целта ни е да ги а, обединим, да засилим сътрудничеството между тях и да ги свържем с трети страни. ако нашите действия доводят до реципрочни подобни действия в трети страни, ще сме много доволни. Както виждате, продължаваме да подобряваме и да задълбочаваме мерките, които прилагаме вече от редица години. Но сега обещаваме на вас, на държавите членки и на представителите на предприятията, че ще предприемат допълнителни мерки в подкрепа интернационализацията на МСП, без да вредим на вече постигнатото. Ето защо първата ни мярка за прилагане на това съобщение беше създаване на пълен инвентар на съществуващите в момента мерки. Това никак не беше лесна задача. Преминахме към към упражнения по картографиране. И добрата новина е, че съществуват вече над 1500 органи, които предоставят подкрепа и услуги в подкрепа на МСП в Европа. Това е съгласно данните, с които вече разполагаме, а те не са изчерпателни. Така че първата добра новина е, че съществуват такива услуги в подкрепа, както държавни, така и частни, както на държавно, така и на регионално равнище. При все това има и някои проблеми, които бяха установени от нашето, от нашето проучване. На първо място, не всички тези услуги са достъпни за предприятия от други страни на ЕСА. На второ място, често става въпрос за нефинансови услуги, а именно консултации и изграждане на мрежи. Но най-голяма нужда има именно от финансова подкрепа, а именно субсидии за получаване на заеми и други подобни схеми, тъй като именно към тези, този вид подкрепа има най-голям интерес. Третият елемент тези услуги, които се предлагат, са с много общ характер и те не са насочени към нуждите на предприятия с определен размер или към конкретна дейност на предприятията. Тези мерки за подкрепа са много общи, много всеобхватни и би било добре да се съсредоточим върху конкретните цели на този вид помощ. И накрая си дадохме сметка, че някои пазари са много добре обхванати, а други не. Например, има много, множество услуги в подкрепа, насочени към дейността в Китай, но Саудитска Азия, Северна Африка, Марокко, Саудитска Арабия и други държави са много по-слабо обхванати от този вид услуги. Също така стигнахме до извода, че един от основните проблеми пред компаниите е да са наясно какви а, механизми и схеми съществуват и къде могат да поискат помощ. И тук сигурно се ще е етап от стратегията за подкрепа на интернационализацията на МСП, а именно създаването на портал, който да улесни а, предприятията, когато търсят информация и достъп до на съществуващите услуги. Така че от една страна искаме да подобрим съществуващите услуги, но всъщност има много малко пропуски, които трябва да се запълнят тук. Основната добавена стойност, която може да принесем на европейско равнище е да гарантираме, че всяко предприятие, от която и държава членка да идва, ще има достъп до някаква такава услуга в подкрепа. На второ място трябва да се стремим към економии на мащаба. Знаем, че в някои държави и членки информацията за законодателството в държавите, в които ам, иска да, се, да, да развие своята дейност дадено МСП, се предоставят от органи в Румъния, Франция и Германия, например, но не се предоставят в останалите представители на помешните камери на другите държави членки. Какво може да направим по този въпрос? Дали може по някакъв начин да помогнем за предоставянето на необходимата информация? Това е една от областите, която бихме искали да разгледаме. И сега с няколко думи искам да се върна на положението на господин Стасни, а именно да се гарантира, че посредниците в Европа могат да предоставят информация на МСП за е, механизмите за подкрепа извън Европейския съюз. И също така предприятията извън Европейския съюз да имат достъп до мерките за подкрепа тук в ЕСА. Това е целта на нашето сътрудничество с Генерална дирекция развитие. Трябва да се създаде платформа за сътрудничество между мерките за подкрепа на европейско равнище и тези извън ЕСА. Ще спра до тук. Сигурна съм, че двамата ми колеги ще отговорят с радост на всичките ви въпроси. Както виждате, нашият подход е прогресивен. На първо място установяваме какво е положението на място, след което ще пристъпваме към, към допълнително добавяне на европейска стойност там, където има нужда от такава. Благодаря ви. Колегите, които искат думата, моля, заповядайте. Благодаря, господин председател. Не остава много време, за това ще се опитам да бъда възможно най-кратък. Искам да благодаря на комисията за това съобщение, за това много всеобхватно описание и особено ми хареса това, което казвате, че се опитвате да избегнете всякакво дублиране на, национално, на, всичко, на съществуващите формации на национално ниво, а Европейския парламент настоява за същото защото е много важно да не си противоречим, а да се допълваме един друг по отношение на всичко, което става на национално ниво. Аз имам един кратък въпрос, който се отнася до един от тези доклади, който вече бе, който бе споменат тук от, господ... от председателя. А, именно този, по който имах честа да бъда докладчик на Инта относно МСП-тата и улесняване на достъпа им до кредити. В линия 14 се изисква средносречен план да има подкрепа за улесняване на достъпа до кредити, както за износ, така и за внос от среда на малките и средни предприятия. Искам да ви попитам дали бихте могли да хвърлите малко светлина относно конкретните стъпки на предприятия в тази посока. Но нека съвсем ясно да заявя, че това не би означавало, че ние в Европейския парламент призоваваме за някаква нова бюрокрация или нови органи или нови глави или каквото и да било от, този, от такова естество. Това е просто призив да се използват съществуващите а, институции или всичко, което е на лице за постигане на синергии. И ако вашия отговор е да, а, какви стъпки сте предприели в конкретно отношение? Благодаря. Благодаря много. Има ли други въпроси или бележки? Благодаря, председателю. Колеги, аз също бих желал да благодаря много за този много изчерпателен брифинг по един твърде сложен въпрос. Въпросът се опираш до средните и малки предприятия. А кои са тези предприятия? За да разберем това, трябва да работим на европейско ниво. 90% от тях са с много малък личен състав, от 1 до 10 служители и наистина заслужават да им се предоставят мерки за подкрепа, всякакви възможни такива. Над 300 такива мерки вече са на лице за оказване помощ на МСП-тата на, по места, но също да се идентифицира каква помощ е, е на лице. Тоест, всяка програма за помощ трябва да бъде огледана, да не се получава дублиране и за да сме сигурни, че те имат е, ясен е, адресат през последните два и половина години наистина се увеличи броя на мерките в тази насока и смятам, че най-много засяга микропредприятията, съвсем малките предприятия. И отново мога да кажа, че 90% от е, е, предприятията нямат достъп до тези мерки, т.е. те не са равнопоставени по отношение на достъпа. Тук трябва да поработим повече в бъдеще. Така че разработването на тези мерки на вътрешния пазар да се отрази на всички. Тук се включват тарифите, двойното облагане и да нямат е, по-скоро отрицателен ефект. Искам също да подчертая, че МСП-тата често страдат от е, нестабилно ценообразуване и то много непропорционално. И мисля, че комисията трябва да положи наистина усилия да види как преодоляването на тази флуктуация и достъпа до суровини могат да помогнат на малките и средни предприятия. Благодаря. Аз самият имам въпрос, председателя. През последните няколко години когато бе създадена цялата тази система. Например, в Китай, в Индия, а и други примери има. че е много важно да няма дублиране. Тези центрове, може би съм прекалено критичен към тях. Те наистина вършат много добра работа, но нека дам пример, има примери за това как Европейския съюз не помага на държавите членки да провеждат обмен помежду си, т.е. няма нужната ефективност. Т.е. обмен е много ограничен. Честно казано, Мисля, че комисията трябва да положи далеч повече усилия да се избегне това дублиране в работата на тези центрове за средни и малки предприятия. А как сте представени? Значи е първият ми въпрос. Какви планове имате за бъдеще? Трето, има ли проведени сравнителни проучвания или проучване на въздействието за вече дейността на съществуващите центрове в държавите членки. На четвърто място, какво мислите за възможността да се работи паралелно с съществуващите структури в държавите членки? Дали си заслужава усилия за да се укрепят тези е, структури? Е, дали допълнителни услуги би било добре, как да си изведем полука от свършеното от съществуващите и как да, дали да създаваме нови от нищото, така да се каже. Моля. Благодаря. За ораторката, за съжаление, трябва да бързам за летището и за това ще отговаря на по-бързо. По отношение на а, достъпа до кредит, този въпрос а, също подкрепата на това, дали подкрепата на Европейския съюз може да бъде а, една, а, едно допълнение към структурите по места в държавите членки. Искам само да кажа, че нямаме намерение да заместваме тези а, структури в държавите членки, защото те наистина работят за улесняване достъпа на СЕМ МСП-тата до кредит. До кредити, а колегата ми вече подчерта, че намерението е да почнем с по-меки мерки и после да видим какви допълнителни да въведем, а не да заменяме нещо, което вече съществува. А, и също така кратък, кратък отговор. Предполагам, че ще има и по- обстойни отговори, но аз искам само да подчертая, че, че започвайки този проект за подкрепа на МСП-тата в областта и на интернет и комуникациите. Ние също ще наблюдаваме и това как работят екипите за улесняване на достъпа до пазара. Например, ние наблюдаваме как се развиват нещата в Китай. Те вече а, доказаха колко по-ефективни са станали, как вече имат наистина по- добра връзка с мсп петата по места. Това е краткият ми отговор и се извинявам за това, че трябва, за съжаление, да напусна. Благодаря, благодаря много. Благодаря. Приятен полет, казва председателя. Ще се върна ясно тези два въпроса. Първо, за центровете в трети страни. Ясно е, че някои от тези центрове, които бяха отворени в контекста на помощ за развитие, а в този контекст имаме такъв център в Китай с вече 5 годишна история. Имаме център в Индия 8 години. Първият беше 5 милиона, втория 17 е милиона. Нам Индонезия, Малезия, Филипини. Нов план за действие за Малазия, Филипините. От тогава ние комисията се опитваме да видим как се развиват те и как помагат за развитието. Ние се опитваме да използваме натрупания опит в Генерална дирекция предприятия и да видим наистина какви са нуждите на МСП-тата по един по-целенасочен начин. Например, при, ние имаме център ЕС е, е Япония, който се стреми да улесни работата и живота на малките и средни предприятия в Япония. И ясно е, че когато обсъждаме този въпрос, ние наблягаме на създаване на повече възможности за малките и средни предприятия, така че да имат е, достъп до гаранции и да, да улесним и конкуренцията между микропредприятията. Например, най-вече улесняване на достъпа до Благодаря много. Може би да кажа нещо, за да добавя към казаното от моя колега относно достъпа до информация за микропред... на микропредприятията. Всъщност, когато говорим за добавена стойност, имаме това имаме. Именно това имаме предвид. А, а, да подкрепим а, тази възможност. Какво означава добавена стойност? А това проист тича от самото проучване. А именно не всички МСП-та са поставени на, равни, на равна, равна нога, когато се отнася до информация. За това има още много какво да говорим по отношение на добавената стойност от страна на Европейския съюз за повече предприятия. И също да се насърчи сътрудничеството между вече съществуващите и ново дошлите в тази област. А именно това е, ще бъде прогрес на интернационализацията. Да видим дали, например, да насърчаваме държавите членки да открият такива центрове, услуги в трети страни, дали да бъде на е, просто доброволни начала или с подкрепа на Европейски съюз. Предстои да се види. По въпроса за параграф 14 за експортните кредити и проучване като една възможност, като едно, а, един инструмент за държавите членки, ние смятаме, че това е в рамките на националната компетенция, националната политика, въпрос на избор, но може би може да се каже повече а, за компани... кампанията, която изп... провеждаме за ползването на структурните фондове с цел по-добър и здравословен ръст на МСП-та. Това трябва да се вземе предвид от държавите членки в тази насока. Именно използване на структурните фондове също за улесняване на вземане на, на достъпа до кредити. Но това е в националната компетентност. Thank you. Благодаря ви много. Има ли други коментари, въпроси? Ако няма, Бих искал да обявя разискванията по този въпрос за приключени и да обявя заседанието за днес за закрито. След малко ще започне заседанието на координаторите при закрити врата.